граждани при преминаване на външните граници на Европейския съюз трябва да притежават виза или да бъдат освобождени от това задължение. Давам думата на докладчика първо. комисия, господ Баро и Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, е, уважаеми господин Баро е, и всички останали. Е, Европейският парламент подкрепя отмената на визовия режим на държавите от Западните Балкани. Това е нашето основно съобщение, което ни е, доведе до подготвянето на този доклад. Аз е, благодаря на всички, които ми оказаха помощ, също и на съвета и на комисията. Благодаря за доброто сътрудничество, което беше добра основа за продължаване на сътрудничеството в тази област, най-вече след е, влизането в сила на Лисабонския договор. Задължението за е, визи дълго изолираше държавите от Западните Балкани, младите хора от държавите на Западните Балкани е, знаят малко за Европа, също и за Америка, за Европа. Те знаят само от интернет и от телевизията, тъй като съм от Словения, трябва да посоча, че словенското председателство през 2008 година започна процеса на либерализация на визовия режим. Аз приветствам предложението на комисията да въведе либерализиране на визовия режим за Сърбия, Черна гора и бивша Югославска република Македония. Така гражданите на тези държави ще могат да пътуват свободно и то от 19 декември от 1 януари 2010 година ще има една логистична пречка, защото много граждани на тези държави по коледа ще искат да пътуват и либерализирането на визите ще подобри също регионалното сътрудничество и ще хвърли социални, културни и други мостове. Либерализирането на видовия режим е стъпка в правилната посока, но ние трябва да помогнем и на други държави, за които все още е, не е либерализиран визовия режим. Трябва да дадем възможност на тези държави, възможно най-скоро да се присъединят към тази процедура, естествено след като са изпълнили критериите. Говоря в случая за Албания и Босна и Херцеговина ситуацията става още по-сложна, когато държавите, които са техни съседи, вече предвиждат възможност за свободно пътуване на своите граждани. Ние изпращаме ясно послание към а, правителствата, които трябва да изпълнят необходимите ангажименти. Ние сме убедени, че не трябва да има ненужни препятствия. Това предложение се ползва с подкрепата както на комисията за външни отношения, така и на моята комисия е, Либе, комисията за е, граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Утре ще представя предложение, което изисква либерализация на визовия режим за всички държави от Западните Балкани. Утре ще гласуваме по това предложение и то в частност за либерализирането на визовия режим за Сърбия, Черна гора и Македония от 19 декември и ще гласуваме също за това да влезе в сила либерализацията на визовия режим за Албания и Босна Херцеговина, възможно най-скоро. Аз бих желала конкретна дата за Босна Херцеговина и Албания, но знам, че процедурите не са прости и се надявам, че либерализирането на визовия режим за тези две държави ще влезе в сила до лятото на следващата година. Не бива да забравяме и Косово. Само две думи в заключение. Европейският съюз носи политическа отговорност за процеса на либерализиране на визовия режим и Европейския съюз трябва да доведе до край този процес. Госпожа Кораца, вие. Искам да кажа, че шведското председателство нямаше как да бъде представено тази вечер тук на ниво министри, макар че те искаха. Разбрах, че не са били поканени. Искам да ви напомня, че шведското председателство беше като двигател за либерализацията на визовия режим – за страните от Западните Балкани. И мисля, че трябва да благодарим на шведското председателство и мисля, че колегата Таня ще ме подкрепи за това, за тази декларация, която даде председателството. Това е уникална ситуация. Искам да се впише в протокола, че министъра нямаше как да присъства в тази зала, защото не получи покана. Благодаря. Аз бях информирана, че беше поканено председателството, но е имало трудности и за това представител не е присъствал. Моля, следващият оратор, е, представител на комисията, комисар Баро, моля. Е. Комисаря Баро, благодаря. Искам да продължа това, което каза госпожа Билта. Е, Искам също да подчертая, че свежкото председателство беше много активно в този процес. И това позволи някои от гражданите от държавите членки да разширят своите контакти, обмена с други страни. беше предприята историческа стъпка в въвеждането на безвизов режим за кратък престой за някои от страните от Западните Балкани. Всички ние знаем политически ефект от тази мярка за гражданите на тези страни. Бих искал да подчертая отново, че комисията настоява строго да се спазват критериите за либерализиране на визите за тези страни. Бивша Югославска република Македония проведоха нужните мерки в страните си, включително Черна гора и Сърбия, изпълниха мерките залегнали в пътните им карти. За Албания и Босна и Херцеговина ще се следва същия метод, въпреки постигнатия значителен напредък през последните месеци, Босна и Албания не можаха да изпълнят нужните реформи, залегнали в пътната карта, за да може да се възползват от освобождаването в, от визи. Сигурно за тях ще е насърчително да а, разберат, че техните съседи вече ще се ползват от безвизов режим. Искам да подчертая отново, че аз лично се ангажирам Босна и Херцеговина и Албания възможно най-скоро да получат освобождаване от визи. Искам да приканя парламента след влизане в сила на Лисабонския договор, той ще бъде със законодател в тази област, да стимулира структуриран диалог по освобождаването от визи съвместно с комисията, защото иначе ще се стигне до объркване. Не бива да се създават погрешни очаквания, защото а, това може да доведе до неизпълнение на залегналите в пътната карта изисквания – Босна и Херцеговина и Албания са включени в анекс 1, когато поемат ангажимент да отговорят на критериите, залегнали в пътната карта, те ще могат да се ползват от безвизов режим. Тук комисията подкрепя съвместното изявление, в което се повтаря отново ангажимента на Европейския съюз за въвеждането на безвизов режим за Босна и Херцеговина и Албания във възможно най-късни срокове. Това е особено важно и показва на балканските държави колко внимателна е Европа и че отчита техните очаквания и надежди. Следващия оратор госпожа Латфорд. Благодаря, госпожо председател. Онова, което се приема като ангажимент в документа, който обсъждаме, е нещо, което гледа далеч в бъдещето. Става въпрос за освобождаване на страните от Западните Балкани от Визи ще има много ползи от това. Хората, които са свободни и свободни да пътуват, са готови да предприемат мирни решения и да не залагат толкова на интровертния национализъм, който представлява заплаха за сигурността. Кой е, не трепна пред е, празненствата тази седмица? по случай падането на Берлинската стена. А чия душа не трепна? Визите са пречка пред хората от Западните Балкани. Трябва да постигнем справедливи резултати, особено с оглед на 15-та годишнина от Дейтанското споразумение. Искам да благодаря на докладчика госпожа Файон за усилената работа. Благодаря за това, че включи мненията на всички докладчици в сянка през последните два месеца. Искам да благодаря на всички председателства на съвета и най-вече на шведското за това, че ни помогнаха да стигнем до споразумения по отношение на декларацията, която призовава за премахване на визите за всички граждани на Западните Балкани, колкото се може по-скоро, по възможност в хода на 2010 година. Защото това ще създаде стабилност за тези страни. Ние поехме ангажимент в доклада Файон да работим за улесняване и либерализиране на визовия режим и пътна карта за такова либерализиране и за Косово, както за останалите страни от Западните Балкани. Искам да изразя моята надежда, че правителството на Великобритания, което не е включено в това решение на Европейския съюз, поради това, че не е част от шенгенското пространство, ще следва същата пътека. Виждам, че има известна доза шизофрения в това, което аз съм от Великобритания, но си мисля, че Великобритания трябва да последва останалите страни от Европейския съюз колкото се може по-бързо в освобождаването на тези страни от визов режим. Благодаря на госпожа Файон. От името на следващата група госпожа Кораца Бил. Ние бихме искали да се ускори либерализирането на визи за всички страни Западните Балкани до юли 2010. Ние искаме да се приветстваме либерализирането на визовия режим до коледа на тази година за Македония, Черна гора и Сърбия. Ние разбираме призива на хората от Босна и Херцеговина, от Албания, на младото поколение, което беше оставено на страна и се чувства като в затвора. Ние искаме да им кажем, ние сме на ваша страна, ние сме готови, когато вие сте готови. Бавният старт а, на Албания и Босна и Херцеговина, бавните мерки на техните власти ги оставиха назад но ние настояваме те да изпълнят критериите възможно най-скоро. Знаем, че комисията им помага в този процес. Госпожа председател, трябва за съжаление да кажа, че аз съм натъжена, че трябваше да минат три месеца, за да може НП да убеди лявата част от тази зала да действаме според договорите. Чак толкова трудно ли е? Най-после те осъзнаха, че Европейският парламент не е над закона. При цялото ми уважение към многоуважаемите колеги, трябва да изкажа съжаление, че имаше неконструктивен подход. Не може да има а, съкратен път. Няма кадабра. Ние не сме тук, за да печелим точки, а да постигаме резултати за нашите граждани и за гражданите от Западните Балкани. Всякакви междинни ситуации не улеснява процеса, не установява натиск върху съвета и комисията ни отправя ясен политически сигнал. И в заключение искам да кажа, че споделям страданията на приятелите ми в Сараево и искам да им кажа, че съм твърдо ангажирана. Микрофона на ораторката е изключен. Следващият оратор, господин Мураеш. Госпожо председател, до 2008 година по време на словенското председателство нямаше голям напредък по това, което комисаря справо нарече исторически процес, либерализацията на визовия режим за Западните Балкани. Както справо каза госпожа Лътфорд, има обаче практически затруднения от името на социалистите и демократите искам да благодаря на докладчика госпожа Файон за усилената работа по този доклад, чиято цел е окончателното премахване на визовия режим за всички страни от Западните Балкани. Тя работи заедно с Комисията съвета, с докладчите в Сянка и трябва да бъде поздравена. Ще има много ползи за двете страни, но не трябва да забравяме пътната карта и не трябва да забравяме, че в тези страни трябва да се осъществят мащабни реформи, за да получат те освобождаването от визи. Мисля, че докладчика постигна необходимото в декларацията, която тя договори с съвета. Става въпрос за освобождаване от визи за Сърбия, Македония и Черна гора и ускоряване на процеса за Албания и Босна, както и започване на работа по отношение на Косово. Благодаря. Изразявам нашата подкрепа. Госпожа Луначек за една минута от групата на зелените. Искам да се присъединя към преждеговорившите и да благодаря първо на госпожа Файон и на госпожа Лътфорд. И е, мисля, че ние успяхме в действителност да направим предложение, което приканва комисията и съвета да изготвят общ пакет за всички хора от Западните Балкани, а е да ни оставят е, някои от тях извън аз се надявам, че така както каза комисарът Баро, ще можете да наложите в съвета и за Косово да се постави целта за либерализиране на визите, да започне диалога сега, а за Босна и Албания най-късно следващата година да се постигне либерализация на визовия режим. Аз бих предпочела и по-рано. Искам да изясня нещо. Естествено става дума за транспониране, но знам, че в Сърбия все още не всичко е, е транспонирано. Аз мисля, че е важно да се транспонира всичко. Благодаря, моля да приключите. Благодаря на всички, продължава ораторката, които е, беше прекъсната. Следващият оратор, госпожа Пак. Две минути. Уважаеми е, колеги, преди 20 години Моите е, съотечественици от е, източна Германия получиха правото да пътуват свободно и няколко години по-късно Милошевич е, постави на карта свободата на пътуванията за а, хората в Западните Балкани. Колко пъти в декларации, а, в а, публични дискусии сме изисквали а, свобода на пътуванията за хората от Източна Европа. Знаем, че а, това трябва да бъде прието от националните правителства. Ние трябва да а, премахнем страховете сред а, нашите население. Престъпниците са навсякъде на тях не им е необходима виза. Става дума тук за младото поколение, което чрез либерализация на визовия режим най-сетне ще може да пътува където желае. За това ние се радваме, че гражданите на Македония, на Чарна гора и на Сърбия сега отново най-накрая могат да пътуват свободно. Това е голяма радост, но а, има и малко тъга, капка тъга във всичко това. Албания, Босна и Херцеговина, Косово все още не могат да се ползват от тази свобода. Очакваме комисията през декември да а, оцени големият напредък, който беше постигнат от Албания и да види, че в Босна и Херцеговина има неща, които са се подобрили. За съжаление, там има политици, които не се грижат за интересите на техните граждани е, и за това ние трябва да се погрижим е, всичко е, това, либерализацията на визовия режим да стане най-късно лятото на следващата година. Господин Баро трябва да ни помогне тук. Косово не трябва да остава единствено черно петно. Ние сме задължени да помогнем на Косово да изпълним показателите показателите. Косово само не може да ги изпълни. Дами и господа, либерализацията на визовия режим е един дълбоко хуманен акт. Благодаря. Благодаря госпожа Гънч, следващ оратор. Европа, Европейския съюз започна като мирен проект и ние знаем много добре, че интеграцията е много ефективно средство за постигане на мира. Сега ние държим този инструмент в ръцете си предвид Западните Балкани е, Западните Балкани е, преживяха тъжна и тежка война и сега трябва да е, направят необходимите крачки напред. Важно помощно средство може да бъде либерализацията на визовия режим. Преждеговорившите споменаха колко важно е младите хора да получат възможността да пътуват и със сигурност това е едно послание на доверие, ако ние освободим тези страни от визовия режим. Ние ние можем да дадем възможност по този начин на тези страни да се доближат до Европейския съюз и също така е много важно да преодолеем разделението в този регион. Следващият оратор, госпожа Босфорд, за една минута. morgen zal het europees parlement stemmen over het afschaffen van de visumplicht voor kort verblijf voor balkanlanden. Ние ще гласуваме за премахването на визите за краткосрочен престой на граждани от Западните Балкани. Не всички обаче ще могат да се ползват от това от 1 януари следващата година. Това води до дискриминация между групи от населението в Босна и Херцеговина. Тези, които имат а, сръбски или а, харватски паспорти, ще могат свободно да пър пътуват в Европа, докато босненските мусулмани няма да могат да се ползват от тази възможност. Утре Европейския парламент ще отправи към Босна и Херцеговина и Албания сигнал, че трябва да се изпълнят условията за безвизови пътувания, но Считаме, че те трябва да получат право на безвизов режим в най-скъси срокове, след като изпълнят изискванията. Надяваме се, че Европейската комисия ще помогне на Босна и Херцеговина да изпълнят тези критерии. Господин Талар за една минута. Е, отмяната на визовия режим за гражданите на страните на Западните Балкани има техническо, но и политическо измерение. Днес ние празнувахме 20 е, годишнината от падането на Берлинската стена в Скопие, в Подгорица и в Белград. За коледа най-сетне ще падне и визовата стена. Тази стена беше издигната между Европейския съюз и Западните Балкани. Хората не можеха да пътуват свободно, така както бяха свикнали в бивша Югославия. Тази изолация имаше тежки последици и вече е време ние да прекратим всичко това защото Сърбия и Черна гора и а, Бюрм към всъщност към тях трябва да се присъединят и Албания и Босна и Херцеговина, за да могат всички тези страни да опознаят света, да опознаят останалите европейци и да се подготвят за членство в Европейския съюз. Аз съм докладчик на Европейския парламент за Македония и получавам много обаждания от граждани от бивша Югославия и исках, исках всъщност да кажа на тези граждани, че да се пътува свободно представлява крачка напред, представлява крачка към членство в Европейския съюз. Госпожа Гай за една минута. Процедура на привличане на вниманието. Госпожо председател, искам да поздравя докладчика и докладчика в сянка. Искам да кажа следното, освен това. 20 години след падането на Берлинската стена е много важно – за страните от Западните Балкани да се премахне една стена. За това ние искаме да поздравим тази инициатива. Но това а, само части е въпрос с технически измерения. Това е един еднозначен политически сигнал. Аз а, подкрепям общата декларация, защото по този начин институциите дават израз на а, това, че осъзнават задълженията си и че а, ще се справят с тях. Засегнатите страни от Западните Балкани трябва също да изпълнят своите задължения господин Форс. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че ние а, е, вървим по добър път по отношение на балканските държави. Приближаваме се към облегчаване на бизовия режим. Това служи а, е, на стабилността, но е и признак на оценяване на положените усилия. Аз мятам, че е добре да запазим а, е, ясни правила и а, изискванията, които са необходими и да бъдат спазвани. И за това аз благодаря най-вече за положените усилия от страна на госпожа Кораца Билд. Всичко останало, според мен, би било едно чисто брюкселско решение и няма да бъде честно спрямо хората от Западните Балкани, както и спрямо нашите хора тук, защото политическите сигнали не са част от европейски регламент, директива или приложение. Те трябва да бъдат ясно формулирани. Следващият оратор е госпожа Лукачевска. Благодаря, госпожо председател. Щастлива съм, че гражданите на Западните Балкани ще могат да пътуват свободно в Европейския съюз. Това ще улесни контактите между хората, ще подобри средата за бизнес. Не трябва обаче да позволяваме да има изолация на източните ни съседи. Не трябва да ги лишаваме от възможности, които други имат. Трябва да има ясни критерии в една пътна карта за подобряване на визовия режим за този район, защото визите са скъпи за хората от този район и кандидатстването отнема време. Това е възможност за добро сътрудничество с региона и си мисля, че не трябва да се осъществи. Нека да не забравяме, че Европейското първенство по футбол през 2012 година ще се организира и от Полша, и от Украина съвместно, така че възможностите за пътуване ще са от полза за всички. Следващия оратор. Е Следващият оратор желая да подчертая колко важна е свободата. Тя е, е част от е, основните права на човека и аз потвърждавам, че много хора от Западните Балкани ще се радват, че са получили тези права. А от друга страна искам да посоча следното този доклад не съдържа нищо за Република Молдова, страна, която е включена в източното партньорство. Там също има прогрес в политиката, има напредък и е, трябва да се спомене тази страна. Аз мисля, че най-дебелата, най-стабилната е, е, граница в Европа е между Румъния и Молдавия. Жалко, но е така. Това бяха изказващите се в процедурата привличане на вниманието и сега давам думата на комисията, господин Баро. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се, които подкрепиха нашия подход за примахване на визите за първите три страни от Западните Балкани – Ораторите подчертаха, че свободата на движението е за предпочитане и че благоприятства развитието на връзките между хората от този регион и останалата част на Европа. Искам да благодаря на докладчика госпожа Файон и бих искал да заявя също следното. Бяха взети нужните решения за Македония, Черна гора и Сърбия. Ние продължаваме да оказваме подкрепа на Албания и да Босна и Херцеговина. Аз ги посетих неодавна. Ние ще продължим да ги подкрепяме и в бъдеще. Бързото приемане на резолюцията е добър знак за предприемането на бързи мерки за включването и на други страни в този безвизов режим Босна и Херцеговина, Албания, без да забравяме, разбира се, и Косово. Благодаря, господин Баро. И сега докладчикът получава думата за две минути. Благодаря, господин председател. Още веднъж искам да ви благодаря за изказванията. Те доказват, че Европейския съюз силно подкрепя либерализацията на визовия режим за страните от Западните Балкани. Съжалявам, че шведския министр не е тук. Ние работихме в отлично сътрудничество. Сигурна съм, че комисията ще положи всички усилия, за да се ускори процеса за облегчаване на визовия режим за Босна и Херцеговина и Албания. Сигурен съм, че тези страни ще изпълнят критериите максимално бързо, вероятно през лятото на следващата година. Напълно осъзнавам какво казват договорите, но Европейския парламент все пак е политическа институция и ние правим сериозна политика до толкова, доколкото е по силите ни. Още веднъж казвам, че приветствам премахването на визите за Сърбия, Черна гора и Македония на 19 декември. Иска ми се Босна и Херцеговина и Албания да направят същото, колкото се може. По-скоро говорим за съдбата на младото поколение. Наша политическа отговорност е да приключим този процес на визова либерализация. Трябва да намерим решение и за гражданите на Косово. Благодаря ви за сътрудничеството. Благодаря. Госпожа Файон, така приключваме тази точка от дневния ред. Утре ще гласуваме в 11 часа сутринта. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред е устен въпрос –